От групата ЕНС има поступило една, едно съобщение. Маркус Парецел ще замести Ханс Георг Майер в комисията, която разследва темата емисии на